Bueno, vayan tomando asiento, por favor. Моля да заемете местата си. Quiet, please. Моля за тишина. Como se hace? ¿La vienen. Vamos, buenas tardes. Vamos a continuar con la comisión. Добър ден на всички. Нека да подновим заседанието на комисията. Надявам се, че сте си взели картите за гласуване. Bien, si tenemos entonces continuamos y vamos a proceder a la Време е за гласуване. Точка 9. Протокол между ЕС и Ислямска република Мавритания за определено на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни. Имате ли списък за гласуване? Става въпрос за протокол. Имаме две изменения и текста на докладчика. Започваме с измененията, които са идентични, внесени от Арсени и Лювин. Идеята е да дадем своето съгласие за споразумението. И така, по измененията, начало на гласуването. Край на гласуването. И така, 13 гласа против, 9 за, отхвърля се. Гласуваме по изменение 3. Не, тъй като първите две бяха отхвърлени, подлагаме на гласуване първоначалния текст. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 16 гласа за, 6 против, 1 въздържал се. Няма да се поздравявам. Мога да кажа поздравление за докладчика. Точка 12. Моля за тишина, тъй като гласуването продължава. Бюджета за 2014 година. Моля да запазите тишина. Благодаря ви. Бюджет за 2014 година, мандат за триалога. Докладчик е Крешенцио Ривелини. Начало на гласуването. Край на гласуването. Осем гласа за, 10 против, двама въздържали се. Изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Начало на гласуването. Имаше коментари без включен микрофон. Номер 10. Ще гласуваме отново. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 12. Изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Начало на гласуването. Извинявам се, то е на две части, значи по първата част, начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се, Втората част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част се приема. И сега гласуваме по становището в неговата цялост. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за господин Ривелини. И така приключваме с гласуването. И отиваме на следващата точка. А, имаме и изменение на регламент 812-2004 на съвета за определяне на мерки относно при уловите на представители на разетките образни в риболовните полета из изменение на регламент 88-98. Трябва да гласуваме и по тази точка регламента беше изменен от парламента, комисията трябва да приеме мандат. Имаме нужда от абсолютно мнозинство. Мария, не си тръгвайте, имаме нужда от абсолютно мнозинство. Става въпрос за мандат. Нека да гласуваме. Против, въздържали се, няма въздържали се. Добре, по електронен път. Ще гласуваме по електронен път начало на гласуването. По мандата. Без карта няма да стане. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И така. Имаме почти пълно мнозинство. Поздравления. Без да се бавим, отиваме на точка 14. Доклад от тристранните срещи. Имаме два доклада. На доклада Родост е, ще отделим внимание в началото и след това ще поговорим и по доклада Стивенсън. Първо госпожа Родост. Благодаря, господин председател. Не искам да навлизам в подробности по този въпрос. Вчера проведохме тристранен диалог и днес ще имаме такъв тристранен диалог. Сега работим по червените линии. Останах с впечатлението, че съвета полага усилия да откликне на нашите искания. Същото въжи и за нас. Тази вечер ще бъде решаващото заседание. За сега съм оптимистка. Мисля, че можем да постигнем успех тази вечер, защото се отнасяме с уважение едни към други и всички искаме да приключим работа. Има няколко аспекта, по които трябва да стигнем до решение. Сега обаче не искам да ги обсъждам, за да не повлия на хода на преговорите. Днес на този етап ми се струва, че можем да приключим. Благодаря. Благодаря, госпожо Родост, казва господин Стивенсън. Преди да започнем разговори по вашия доклад за тристранния диалог, дали не мога аз да представя своя доклад, защото се опасявам, че ще трябва да напусна и да отида на заседанието на АФЕТ тъй като аз съм председател на делегацията за отношения с Ирак. Имате ли нещо против? С удоволствие мога да кажа, че стигнахме до окончателно решение по общата организация на пазара на последния триалог. Остава следващата седмица да е, договорим последните аспекти. По ключовите аспекти вече сме се договорили. Що се отнася е, до етикетирането, важно е потребителите да имат ясна информация относно аквакултурата и рибните продукти, така че, е, знаете, решихме да има обозначение на всеки рибен продукт за района, в който е ловен, за оборудването и така нататък. Освен това казахме, че не трябва да има подвеждаща, дискриминираща информация и като факултативна информация може да се спомене датата на лавяне. Въобще, чрез допълнителни данни може да има е, по-голяма конкурентоспособност. Освен това, комисията трябва да представи доклад пред съвета и парламента за възможностите за е, екоетикетиране на рибните продукти. Аз приветствам един такъв опит, като идеята му е ще Идеята му ще бъде да се справи с проблема на подвеждащото етикетиране. Много е важно продуктите да бъдат обозначени като екологично чисти. На второ място обсъдихме делегираните актове и актовете за изпълнение. Благодарение на нашите правни служби и техния текст стигнахме до споразумение по всички проблемни области. Трябваше да гарантираме, че споразумението няма да подкопае нашата организация и ще се защитят правата на всички. Ролята на организациите на потребителите е, ролята е защитена. Освен това, ще може по-лесно да се следи откъде са продуктите и да се елиминират продуктите на ННН риболова. Ще се оказва съдействие за програми за професионално обучение и така нататък. Все още предстои взимането на решение следващата седмица, но така или иначе ми се иска да кажа, че организациите на производителите би следвало да работят за благоденствието на сектора. Възможно е да се подобри наблюдението на пазара чрез електронни системи за наблюдение, за следене. По този начин организациите ще могат да следят какво се случва с различните видове и това в крайна сметка ще доведе до намаляване на цените на продукцията. Всяко е, намесване на вътрешния пазар би засегнало ценообразуването. Осъзнавам, че 45 милиона евро са заделени за 5 години в рамките на МФР за замразяването на рибни продукти. Финансирането на съхранението може да се финансира от Европейския съюз. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за положените усилия, да благодаря на правните служби за информацията, която ни дадоха. Искам да благодаря на Ирландското председателство и на комисията за сътрудничеството и за положените усилия по време на всички тристранни срещи. Мисля, че стигнахме до едно удовлетворително споразумение за всички и се надявам, че това ще бъде отразено и в рамките на тристранните срещи за базовия регламент. И сега можем да започнем разговори по доклада на госпожа Родост и по моя доклад. Естествено, ще дам думата първо на госпожа Гарсия. Е, Благодаря, господин председател. Не искам да внасям разкол, но позволете да кажа няколко думи за основния регламент за пазара, пазара на аквакултури. Вие казахте, че решението е единодушно, но мисля, че не е така. В хода на преговорите трябва да кажем, че като цяло атмосферата беше много конструктивна. Аз присъствах там и говоря не само от свое име, но искам да благодаря на правната служба, защото тя наистина положи много усилие в хода на работата. Но нека да кажа, периодът беше много кратък. Не можем да стигнем до съгласие с съвета, когато разполагаме само с 24 часа и за този период не можем дори да разясним направените предложения. Има основни въпроси, които в крайна сметка са е, обсъждани в парламента. Имаме, примерно, въпросът за етикетирането и член 42. Денят на улова, е, особено от улова от е, малки съдове или риба, която е продадена в деня на улова. Така че това са важни въпроси, особено риболова с малките съдове, нещо, което ние в Европа винаги сме подкрепяли, е нещо, за което и парламента, и съвета а, трябва да си кажат думата. Не бива такива въпроси да оставят извън полезрението. А, въпроси свързани с етикетите и информацията, която трябва да фигурира там, а, са важни, но трябва да се включва и района, където е извършен риболова и то не е само най-общо зоната, а да се каже и в коя екватория така че мисля, че трябва да обърнем особено внимание на, тази, на това изменение, защото то е важно и доколкото разбирам, съветът не приема да бъде обозначена датата на излизането на брега. Това е информация, която е важна за гражданите. Освен това, съветът не позволява такава информация да бъде включена дори и доброволно. Това естествено е в ущърп на дребните риболовни дейности. И може би това ще доведе и до края. На... Това ще означава край на тази дейност, ако те не могат да обозначават своите продукти. Те не знаят кога къде и как. И както знам, има писмо от тях. Госпожа Лавин каза нещо такова, че не знаем какво предстои. На следващия ден съветът приема, че такава информация може да бъде упомената на етикета, но това е само доброволно. Но гражданите искат да знаят, че рибата, която а, консумират, а, е хваната в морето, а не, а, не идва от аквакултури. А, и че това не са някакви изкуствени <laughs> хранителни продукти. Това е единствения начин да опазим жизнеспособността на. А, средата на, в морето. Това е начинът. Но ако искаме да стимулираме рибарството като отрасъл, трябва да кажем къде е уловена рибата, ние, както знаете, нямаме право да споменаваме дори под какъв е, флаг пара, е, е, плават корабите. Ами това могат да бъдат и китайски кораби или да плават под китайски флаг. Трябва да кажем, че това са кораби на Европейския съюз и че на нашите пазари предоставяме именно такива продукти. Така че на гражданите трябва да се предоставя наистина автентична, важна, ценна за тях информация. Гражданите искат гаранции. Тук не само говорим за един стратегически отрасъл, но тук става дума и за гражданите на Европа. И господин председател, аз никакъв случай не, не подценявам вашата работа. В никакъв случай не казвам, че не сте работили добре, но мисля, че резултатът не е толкова добър, колкото вие бихте искали да бъде. И в текста би трябвало поне член 42 да бъде цитиран така, както на мене ми се искаше. Ако не можем да постигнем споразумение по дефиницията на това какво представлява риболова с малки съдове по крайбрежието, добре, можем да се абстрахираме от това. Но все пак трябва да споменем, че примерно рибата е хваната в Бискайския залив или все едно къде. Трябва да добавим информация, която е ценна за консуматорите, за гражданите, не само в економически план. Е, не искаме всичката риба в крайна сметка да се лови от траулерите и е, Нека да кажа, аз съм избрана от испанските граждани, които очакват от Европейския съюз да получат гаранции за това, което консумират. И а, е, те искат да знаят каква е храната, която а, консумират. Това е тяхно право. И те а, имат право на етикета да се получи информацията, която е необходима. Не става въпрос за баркода, а примерно има етикети, на които а, се упоменава съвсем точно къде е хваната рибата, има включително и снимки и всичко това се прави по начин, който е разбираем за гражданите. Трябва гражданите да бъдат обект на кампании за по-здравословно хранене. Те трябва да бъдат убедени, че трябва да ядат повече риба, но ако всичко това липсва, как тогава да сме убедени ние, че споразумението е качествено. Аз не съм убедена. Ние сме все още на първо четене и на този етап не е необходимо да бързаме. Съвета трябва да ни даде основания. А ако ще отстъпваме навсякъде, където лобират представителите на аквакултурите, тогава ние просто не изпълняваме целите, на, за които сме тук. Аз съм от групата на социалистите и демократите и нека да не забравяме, ние не искаме кой знае колко много, искаме основни неща. Съжалявам, аз просто се чувствам неудобно, че трябваше така да се изкаже и да взема такава отрицателна позиция, но виждам много голямо разминаване между нашата позиция и позицията на докладчика. Така че в случая съветът се държи зле, той просто не води преговори, се опитва да ни налага мнение. Господин Дейвис, виждам, че колегите тук се подготвят за дълго заседание, но май всички вече доста дълго работим. По отношение на изхвърлянията, това е тема, която докладчикът, с която докладчика много се занимава. Това са около 5% от всичко. Въпрос и на спазване на законодателство в някои държави, които не винаги са изрядни в това отношение. И освен това е много важно да се знае всичко за излизанията в морето, защото има случаи, в които проблемите в това отношение са големи. Второ, какво беше? А, да. А, тук във вашият списък а, или в списъка на вашите приоритети не се споменава а, темата за многогодишните планове, но а, с а, м, удоволствие забелязвам, че се прави опит за решаване на противоречията между съвета и парламента. Това е добре дошло. И виждам, че а, Делегатите от Литва биха искали тези въпроси да бъдат, да, да бъдат взети предвид, но все пак трябва да имаме някакви срокове. Не бива да изпускаме тази възможност, защото иначе нещата се проточват от едно председателство в друго и а, така или иначе не се решават. Доколкото разбирам, ако този въпрос изобщо се повдигне, той ще се разглежда в техническите заседания, а не в триалога. Ако е възможно обаче с председателството просто да се разменят няколко думи в неформален порядък и да се попита дали е възможно да се включи тази точка, мисля, че ще е добре. Благодаря. Благодаря, госпожа Левен има думата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа няколко думи като докладчик в Сянка, които не бяха засегнати от докладчика. Аз бях докладчик по организацията на общия пазар и споделям ентусиазма на колегата за потребителите. Всички ние много усилия положихме да се включва максимално информация върху етикетите. Едно нещо, което ще бъде изключително полезно, което постигнахме е мястото, където е оловена рибата, да бъде задължително представено по разбираем начин на потребителите, не е ФЕО а, а, 35, 58 или някакво, нещо друго, да се говори за Балтийско море, Бискайски залив и може да се покаже, например, чрез една малка карта с посочено мястото, където е уловена рибата. Мисля, че това е много добро, много голямо подобрение, с което трябва да се гордеем. Нещо друго, което постигнахме, беше, че метода на олавяне на рибата трябва също така да бъде включена в, да включен в задължителната организа, а, информация. Важно е да се знае дали рибата е уловена чрез парагади, чрез някакви други риболовни техники. Вярно е, че жертвахме много неща. Парламентът беше много амбициозен. Ние искахме да знаем е, под какво знаме плава кораба, на който е ловена рибата. Искахме да знаем още някои неща. Например, датата на улова. За съжаление, получихме отказ от съвета, но мисля, че докладчика ще се съгласи, че информацията се предоставя доброволно от е, риболовците, макар че аз не мислех, че те ще го направят в много случаи. Едно нещо, в което не успяхме, беше по-добрата информация за обработени обработената продукция. За мен това беше неуспех това не беше включено в позицията на парламента, така че аз не обвинявам докладчика за това, че не е получил тази информация, но мнозинството в парламента не подкрепи това изменение. Въпреки всичко искам да благодаря на докладчика за добре свършената работа. Председателят благодаря. Господин Стивенс има думата. Първо искам да отговоря а, като кажа, че днес а, обядохме заедно с а, литовското бъдещо председателство и а, основен елемент на нашето обсъждане беше темата за многогодишното сътрудничество, аз предложих съвета да покани председателя за брифинг за обмяна на информация. На него му хареса тази идея, каза, че ще я обмисли. Той много добре разбираше, че това ще бъде един от големи, една от големите теми. В отговор на казаното от господин Гарсия, ние много високо ценим а, множеството ви е, просторни изказвания по време на триалозите, но трябва да кажа, че не си спомням. Също спомням си няколко случаи, в които имахте различно становище, но в два случая, в което казахте, е, че искате вашата позиция да се гласува, след това я оттеглихте, което ние високо ценим. Именно за това казах, че окончателният резултат беше положителен. И всъщност това, което имах предвид, че вие не настоявахте на идеята си. Кога, когато говорим за защитата на малките дребните реболовци, те имат едно много голямо предимство да продават прясно уловена риба, риба уловена същия ден. Те не могат да си, поз, да си позволят баркодове и ние смятаме, че това предимство може да бъде насърчено доброволно. Всичко това беше договорено е, и се постигна съгласие от всички докладчици в Сянка. Именно за това говоря за единодушие. Така че ако прочетете внимателно окончателните резултати, ще видите, че много от страховете ви са безпочвени, защото а, особено във връзка с, с дребните риболовци. Това не е нещо, което разглеждахме. Спомняме си, че скандала с конското месо се появи по-късно но в момента си подготвя един нов доклад, който ще взема отношение. Жалко е, че се връщаме отново към етикетите на храните, след като има толкова много а, разпоредби, законодателни актове, които налагат задължение на самите потребители, но това ще бъде засегнато някъде другаде, не в моя доклад. Благодаря. Председателя, благодаря господин Агни. Тук говорим за конкретните условия за риболов, дълбоководен риболов в Северния Атлантика. Това е всъщност, извинявам се, това е всъщност следващата точка. Извинявам се, ще говоря тогава. Госпожа Родос, съвсем иска, накратко искам да реагирам на казаното от Крис Дейвис. В основния регламент се предвиждат многогодишни планове и това е всъщност скелета, гръбнака на регламента. Навсякъде, където е възможно, ще настояваме пред съвет да зачита Лисабонския договор и да го приеме сериозно. Естествено, вие вече говорихте по този въпрос, но ние много настоявахме, много ясно изложихме позицията си, настояваме да има многогодишни планове и те да се изпълняват и правилото де минимис е вече обект на преговори. Нашата позиция беше нулев прилов и нулев изхвърляне на риба, защото сме убедени, че в някои случаи може да бъде а, необходимо да се направи това, но това, с което не сме съгласни, са процентите, по които трябва да се водят преговори за това дали става дума за риболовците или за рибните видове. В противен случай няма да има никакъв контрол. Това е много основен момент. Мин, вчера обсъждахме това с посланниците в един поверителен дебат. дебат. Ще видим какво ще стане днес, тази вечер, но мисля, че преговорите ще бъдат много тежки. Господин Перейро. Съвсем накратко, господин Стивенсън, още от самото начало признаваше, е, ви се признаваше, че сте е, вложили много усилия от името на парламента, но при първите два случая, за да постигнем консенсус, аз промених позицията си в няколко аспекта. На последното заседание на 8 май – за съжаление, нещата бяха представени в писмена форма. Трябваше да напусна преди края на заседанието и аз в писмена форма коментирах 42.1. Това беше пленарното заседание. Нямаше консултации но всички казваха, че ни е необходимо достатъчно време е, преди да се въведе задължителност и да се въведе информацията, която да бъде задължителна за гражданите. А, това, което аз казвам, че на третото съседание на 8 май аз реш... бях сигурна, че трябва да се окажат рибните видове. Аз се съгласих и подадох по много пунктове, но за датата на улова в точка втора за незамразените продукти, аз съвсем ясно казах, че в никакъв случай не може да се постигне единомислие по тези конкретни пунктове. По някои да, по други не. И е съвсем ясно, може би бъркам, но не само мое мнение. Много хора, много риболовни кръгове и организации бяха е, консултирани и те са съгласни с мен. Не знам, нямаме окончателния документ, поне аз не разполагам с него и не съм била в състояние да го прочета. Но ако има някакви други варианти, нека да ги проучим. Крайната цел би трябвало да постигнем споразумение което не е далече от а, а, мнозинство в пленарната зала. Това исках да кажа. Председателя, благодаря ви. Мисля, че с това приключихме дискусията и преминаваме към следващата точка, точка 15. Искам да ви благодаря. И точка 15 е специални условия за риболова на дълбоководни запаси в северо част на Атлантическия океан – и на разпоредби за риболова в международни води от североисточната част на Атлантическия океан. Това е регламент 2347 от 2002 година. И тук от текст е обект на съвместно вземане на решение. На заседанието през октомври миналата година беше изготвен на втория проектодокумент. Възложихме на комисията допълнително въздействие, поручване на въздействието на базата на последните данни. И сега искаме да помолим комисията да ни каже за проучванията си и след това логично ще преминем към Крито на Арсенис като докладчик и всеки друг, който би искал да се изкаже. Комисията има думата. Sí, сеньор Кандела. El señor Candela, perdón. Имате думата. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Имам няколко екрана, които искам да ви покажа, които представляват първия ни отговор на молбата, отправена към комисията. Ние в комисията в момента финализираме анализ и мисля, че мога да споделя с вас онова, което проучваме, е да кажем какви са нашите методи на работа и също така да отговорим на предварителни въпроси. Важно обаче да се каже, че ние все още работим по а, данните, които събираме. И така, това са сферите, в които работим за да може да предоставим допълнителна информация на парламента, за да може да го насочим, информираме и в дискусиите, това са трите основни сфери, анализ на географската информационна система, нов поглед към данните в рамката за събиране на данни. Искам да кажа още няколко думи за представянето на основните проекти, които финансираме, които са свързани с това предложение. Комисията зададе конкретен въпрос и да започнем първо с първия въпрос е, географската информационна система. Тук ще ви насоча да разберете какво прави системата. Това е технология, която се използва не само в риболова, в други сфери също. Това е технология, основаваща се на софтуер, която дава възможност да се поставят множество данни в географски контекст, включително на карта. Това ни дава възможност да изградим база данни, която ангажира риболовните стопанства с съответните географски параметри на дейността им. По този начин знаем кой риболовец, каква флотилия лови риба, къде и колко. Източниците са много важни, ние използваме данни, ВМС, те са предоставени от държавите членки, така че ни отправихме молба към държавите членки миналата година и ги помолихме да представят информация в корабните дневници за, а, и също така данните а, за обявения дълбоководен риболов. Всичко това е включено. Тогава, когато говорим за дълбоководни риби, това имаме предвид. Това беше за три пълни години 2009, 10 и 2011. Радвам се, че мога да кажа, че всички държави реагираха, но не всички. Те бяха в състояние да предоставят пълни данни. Единствените пълни данни от всички държави членки са за 2011 година, така че анализа ще се ограничи с тази година. И всички държави членки, които са декларирали улов на дълбоководни рибни видове, <clears throat> предоставиха данни. Имаме данни о ВМС и от корабните дневници. И така, Анализа все още продължава да се изготвя. Мога да ви кажа някои числа. Е, не по-малко от 14 милиона записи имаме на разположение. Данните от корабните дневници са за 4456 плавателни съда. Това е много важно. Тези данни бяха представени под форма на данни за 2011 година. Както знаете, риболовците докладват данните чрез кодове за всеки вид и ако погледнете данните и това, което те са докладвали, има 1116 различни различни видове, рибни видове, не всички от които са дълбоководни. Сега техниките, които се използват, също така са а, с съответните им кодове, три буквени кодове и имаме 39 различни такива кодове. И какво можем да правим с всички данни? Можем да поставим улова на картата. Можем да видим как дълбоководните риболовци използват едни и същи райони, както повечето от другите риболовци. Можем да кръстосаме данните, може да се опитаме да установим каква част от улова е от дълбоководни риби по време на тези плавания. Искам да ви напомня, че ако един кораб, риболовен кораб е направил пътуване, но не е уловил дълбоководни риби, то е, това плаване не е е включено. Така че можем да локализираме основните райони за улов на дълбоководни видове, така че може да видим също така и данните по години. Трябва да се види а, колко от корабите, колко от а, улова се дължи на траулери, на улов с парагади. Трябва да се види също така в зависимост от вида риболов, до каква степен този риболов е зависим от тези от тези, на тези риби. Може също така да се направи и по а, знамето, под което плава даден кораб. И също така може да се опитаме, тъй като всички тези а, плавателни съдове е, са включени. Ние можем да е, проследим дейността, да видим е, от какво пристанище са излезли или са акостирали, да, къде а, се връщат а, тези кораби, тогава знаем всъщност каква е себестоиността на улова, и да се види каква може да бъде печалбата. Има и много неща, които може да правим с тези данни, но това са основните сфери, които са актуални за вас. След това имаме и други данни, на базата на съществуващата рамка за събиране на данни. Интересно е, че се събират данни за цялата дейност, не само за дълбоководната и като се има е, като са налични данните за цялата дейност, може да се сравнява какъв дял от дълбоководния риболов е, е принадлежи на определен риболовен отрасъл и също така събирането на данни е източника, който ни дава възможност да установим економическото въздействие върху крайбрежните региони, да се види какви са каква е типичната работна заедост и приложение на конкретните кораби. Ние нямаме, разбира се, индивидуална а, информация, ние просто знаем, че чрез а, общото събиране на данни е възможно да се направи един типичен а, екипаж на даден траулер, да кажем, може да кажем, че а, те ангажират 18 до 24 души, да кажем, еди какъв си кораб, обикновено е с екипаж от еди колко си души, има допълнителна полза, разбира се. Също така е много важно, че Основните данни са съотношението на работната заетост в проценти. По този начин се реагира на економическия ефект от дълбоководния улов. Ние бихме желали да ви предоставим е, този анализ, но като е, имате предвид огромния обем на данните, той още не е готов, ще бъде готов. Е, информацията ще ви бъде изпратена най-късно през следващите две седмици. Имам тук само няколко слайда, свързани с научните изследвания, финансирани от Европейския съюз, свързани с управлението на дълбоководните с управлението на дълбоководния риболов Deep, Shift, Deep Fishman. И така, тук става дума за научните познания, които трябва да се имат предвид, когато разглеждаме това предложение, особено имайки предвид, че Европейския съюз е инвестирал с значителни средства. Ние бихме желали да се опитаме да подобрим познанията си за дълбоководните запаси. Така че първото нещо, което бихме искали да подчертаем, е когато разглеждаме научните проучвания, ние трябва да цитираме само публикувани научни познания. Повечето от вас вероятно знаят, но въпреки всичко трябва да се подчертае, че Комисията администрира рамковата програма, като отпуска средства за редица про, проекти, които, в които се извършват различни а, проучвания, пишат се статии. Статиите са важни, защото те се изпращат в научни издания, след което те биват рецензирани. Науката е важна и достоверна само тогава, когато е рецензирана и оценена. Т.е. трябва да се види какво е публикувано и мисля, че това е много важно. И когато говорим за Deep Fishman, това е един проект, чиято цел е ясно дефинирана в литературата по проекта. Това е управление и мониторинг на дълбоководни на дълбоководния риболов и запаси почти 4 милиарда евро, 3765 хиляди евро, от които Европейски съюз се допринеса почти 3 милиона. Проектът започва през 2009 година и приключи в през септември 2012. Имат 7 публикации. Посочила съм тук линка към сайта на Кордис, който се управлява от дирекцията по научни изследвания. Там ще можете да намерите статиите. Аз не съм ви дала пълния списък. Бих ви посъветвала да ги погледнете, но в тях се разглеждат възможностите за по-добрата оценка на запасите. Една много важна статия доказва как може да се, предо... да се проучват данните, предоставени от заинтересованите лица с цел подобряване на запасите. Също така е важно да се подчертае, че това е акцента на дълбоководния риболов и програмата Deep Fishman, а именно по-добро управление на дълбоководните рибни запаси. Подхода е много важен е, и а, е, акцент е върху другите аспекти. Къде се провежда дълбоководния риболов и как въздейства той върху морската среда. Можете да видите, че има почти 11 милиона евро за този проект, почти 8 от тях идват от Европейския съюз и има 202 публикации, които ни разказват много за дълбоководната среда, кои са важните биологични аспекти, които трябва да бъдат описани и също така има някои статии, които са всъщност конкретно посветени на анализирането на въздействието на риболова върху морската среда. И ако се получи повече идея за това как работ, как действат тези хабитати а, и колко често се срещат те в нашите води, тогава на тази основа много по-лесно може да се оцени риболова. Естествено, а, не, Хермион а, публикува литература и трябва да се обърне много внимание. Ние ще ви предоставим доклад, който ще се занимае също така с, и ще цитира тези научни проучвания. Имате е, линк към този дълъг списък. И последното поръчване, проучване се нарича Coral Fish. То също така е свързано с дълбоководната среда. Това е проект, който обединява всичко най-добро от предишните два. Той е много важен проект също така, защото е почти толкова голям, колкото и Хермионе почти 11 милиона общи разходи и 6,5 милиона от Европейския съюз. Току-що беше приключен той с 11 публикации за дълбоководните корали, биоекологията, локализацията, възможността за създаване на модели за предсказване с значителна достоверност, къде може да се намират тези биологични видове. Една от тези а, а, е, от тези статии се а, е, е посветена на така нареченото правило Move on Rule, защото това е едно от решение, което може да реши въпроса с натиска върху екосистемите. В общи линии това правим, в общи линии това можете да очаквате. Ще получите много скоро информация от нас по всички тези въпроси. Искам да ви помоля за търпение. Ние бихме искали да ви представим всичките източници, но обема на научните изследвания е по-голям отколкото предвиждахме, което е лошо за графика, но от друга страна е, е добре е, за дейността и е, ние се надяваме да обхване всички данни и с удоволствие ще отговарям на вашите въпроси. Merci beaucoup, Fuensanta, pour cette présentation. Благодаря за вашата презентация. Сега давам думата на нашия докладчик Крито Нарсенис да се изкаже преди колегите. Благодаря. Нека в началото да изразя своето задоволство. От това, че държавите членки са променили своята позиция и предоставят данни на комисията, радвам се, че комисията е готова да дойде с отговори на въпросите, повдигнати от парламента и се опитва да откликне на притесненията на парламента. Това е нещо добро в хода на законодателния процес. Изчакваме резултата от цялата тази дейност и съм сигурен, че всички са съгласни, с онова, което току-що казах. Е, чудесно е, че има такъв голям обем данни, които са събрани. Оценката на въздействието е отлична по своя характер и мисля, че вървим по правилния път. Нека да кажа, че за парламента целта на това законодателство е да очертае онези политики и онзи инструментариум, благодарение на които ще можем да посочим с пръст проблемите, на дълбоководните видове и екосистеми. Независимо от това какви мерки ще предприемем, те трябва да са съразмерни и да са насочени към намирането на решение. И ето защо имаме нужда от всички тези данни, за да избегнем ситуация, в която ще има отрицателно въздействие върху други видове риболов. Тоест не трябва да създаваме 100 проблема с решаването на един. И моята задача ще бъде да се опитам да намеря консенсус в нашата комисия, след като бъдат внесени измененията, защото минаха много месеци на изготвяне на компромисни текстове. Още веднъж искам да ви поздравя за положените усилия и сега ще изчакаме резултатите, за да започнем работа възоснова на тях. Благодаря, Крейтон. Сега ще дам думата на господин Агню. Благодаря оставам с усещането, че сме объркали напълно нещата. Преексплуатираме ресурсите в а, нашите морета. Представете си една класна стая. Какво ще стане, ако един учител нарушава правата на учениците? Ами, ще махнете учители и ще оставите всички ученици. А тук какво се случва? Има нарушаване на правата на видовете и вместо да се вземат конкретните мерки, комисията прави дълбокомислени доклади, предприема мерки и риболова продължава. Много от депутатите проявиха търпение само, че в техните избирателни райони се казва, искаме да продължим да ловим риба. И ние си заряваме главите в пясъка, а хората казват, ами изпращаме ви в Брюксел, за да защитавате нашите интереси. Жалко е, че британските данакоплаци трябва да субсидират това плечкосване на дълбоководните видове, докато самите британски рибари трябва да си търсят друг поминък. Искам да кажа, че проблема не е решен по никакъв начин. Благодаря. Благодаря, господин Агню. Euh, и сега ще минем думата, ще дадем думата на Крис Дейвис. Благодаря, господин председател. Малко се обърках сега. На къде вървим? Не ми е ясно какво иска комисията от нас. Тя ни предлага резултатите от а, своя труд и казва да спрем работа по законодателството, докато видим наистина крайните резултати или какво? Определено трябва да знаем какво ще стане, кога комисията ще ни даде допълнителна информация, след седмици или след месеци. И така и така съм взел думата, срещнах се с представители на различни рибарски организации и с собственици на риболовни кораби, които действат в северо част на Атлантическия океан. Те казват, че са готови да ловят риба по устойчив начин, без да вредят на екосистемата. И аз съм напълно съгласен, че трябва да заложим на екологичния подход, но съм готов, освен това, да чуя и конкретните предложения на, на комисията и на различните рибарски организации, за да видим как да ги въплатим в законодателство. Само, че рибарите не можаха да ми дадат конкретни виждания. И аз си мисля, че ако го направят, ние ще, ще обмислим тяхната позиция заедно с докладчика. Благодаря. Аз сега искам да дам думата на Изабела Левин. Всъщност мислех, че искаше думата. Добре, тогава Кармен Фрага, всъщност, която не си надигна ръка, за да иска думата. Благодаря, господин председател. Извинявам се за това, че закъснях. Бях на друго заседание. Искам да благодаря на комисията за презентацията. Представиха ми в обобщен вид заключенията на комисията. Методологията, която комисията е използвала, е много по- обхватна, отколкото при предишни оценки на въздействието. И аз мисля, че парламента справо поиска оценка на самата оценка на въздействието. Защото в първия вариант социоекономическите аспекти бяха пренебрегнати. Комисията публикува данни, Аз съм разговаряла с различни е, секторни организации и мисля, че можем спокойно да заявим, че е, този малък е, брой кораби, които ще бъдат засегнати от настоящото предложение, всъщност не е толкова малък. Имам данни от Франция, Испания и така нататък. И ви казвам, че това е така. И ето защо оценката на въздействие е ценна. Въпросът ми е следния. Е, след като комисията приключи своята работа и като разбере окончателните резултати, е, ще е готова ли да, да промени своето предложение? Защото мисля, че може да има различни резултати от първоначалните. И ако това е така, ще промени ли комисията своето предложение? Втория ми въпрос. Аз вече разговарях с докладчика. Всички сме съгласни, че сме против неустойчивите практики. Е, въпрос е подхода на комисията правилен ли? Е? Плановете са чудесни, всички искаме устойчивост, всички искаме сектора да оцелее. Първото предложение за дълбоководните видове се появи през 2002 година и тогава се предвиждаха 30% намаление на риболовното усилие. И запасите които са обект на улов от страна на общностния флот, са се възстановили и то отлично. Това го разбрах съвсем скоро на едно заседание. Така че има подобрение, но работата трябва да продължи. Предложението на комисията може и да е радикално по своя характер, но няма да реши проблема, защото не европейците ще продължат да ловят риба, и ще има внос на продукти, така че това е дискриминационна забрана и тя ще е такава, докато не стане международна. Какво да кажем тогава за ООН, за ФАО, за техните подходи? Много се радвам в крайна сметка, че видяхме тази презентация на комисията. Надявам се, че ще я получим в писмена форма. От тук нататък следва въпроса, кое е най-доброто решение за запасите и за флота. И всъщност е, ние трябва да подкрепим и флота, и запасите. Господин Кадек. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много. Благодаря за усилията на комисията и за това, че дойдоха и ни опъсниха тяхната е, методология и аз като колегите нетърпеливо чакам края на тези проучвания. Искам да направя няколко коментара за бъдещето бъдещото ревизиране на оценката на въздействието. Комисията базира своите проучвания на улова, данните за улова на дълбоководни видове и аз искам да задам въпроса, комисията осъзнава ли, че тази методология, която те използват, може да подцени броя на корабите, е, не би трябвало да се е, броят само е, корабите, които целенасочено ловят дълбоководни видове, но и тези, които случайно са уловили някои дълбоководни риби. Комисията трябва да отчете, че количествата трябва да са много по-големи, тъй като в момента, в момента се изхвърлят дълбоководния улов. Сега, задължението за за улов на дълбоководни риби в регламента. Смята се, че има дълбоководен улов, ако има над 50 кг. Следователно, трябва да се тревожим за оцеляването на тези риби. Да кажем, кораб, който е с 50, 25 метра и се лови на 100 метра дълбочина. Значи, тук се реализират 4-5 значи те за, за 100, за, за, за 10 дена могат да ловят 100 кг дълбоководни риби. Значи, а, те не разделят дълбоководните от недълбоководните ви, е, е, е, видове. Следователно, трябва да им се забрани а, да влизат в. А, зони на дълбоководен риболов, защото те не доказват, че са имали 100 кг и те ще продължават да ловят риба там, където ловят и сега. Трети въпрос е за идентифицирането на корабите, каква методология ще използва комисията. Те говориха, но искам да помоля да уточнят данните за корабите, също така прилова, изхвърлянето, събирането на данни, до които има достъп СТЕП, също така риболова под определена дълбочина, дали това е възможно да бъде направено за някои държави, какви са резултатите за Deep Fishman – и една, а, един кораб може също така да улови като прилов, като допълнителен улов, а, допълнителни дълбоководни видове и смес, има, има смесване на видовете. Последен въпрос. Може ли комисията да ни обясни защо отива отвъд препоръката, която беше направена а, за намаляването на а, тези дейности. Аз мисля, че проучването на въздействието ще включи конкретен анализ, който ще ни обясни защо е толкова лошо статуквото. И а, ние също така а, бихме желали да получим цифрови данни. Благодаря ви за вашето изложение и а, бихме наистина очакваме с нетърпение това проучване. Благодаря, господин Кадек. Merci. Eh, е, écoutez, on va pas, je crois. А, вижте, днес не е целта да водим дебат по същество, да продължаваме в същия дух, както беше предложено от докладчика, аз няма да предвиждам какви ще бъдат резултатите от тази от това проучване на комисията. Не съм сигурен, че това ще бъде ревизия по същество на данните, с които ние разполагаме в момента. Дали резултатите ще бъдат основно различни или не, не знам, ще видим, но това, което ме интересува, доколкото разбрах, искам да уточня това с комисията, е, че всъщност има допълнителни елементи на информация, които са изключително положителни и ние трябва да разполагаме с тях бързо. Вие казахте, че данните са почти а, готови така че паралелно с, следващото издание, може би малко след това, но въобще взето в същото темпо, за да можем да възстановим дискусията по измененията и да стигнем до решение, защото не би трябвало да се впускаме в а, това да губим време, след като сме събрали естествено максимална информация. Не би трябвало да се впускаме в стратегия на отбягване и заобикаляне на въпроса. Би трябвало да приключим максимално бързо с този въпрос, който е изключително важен от гледна точка на дълбоководния риболов, за да може той да бъде добре регулиран. Благодаря, господин Артиер. Има думата. Благодаря, господин председател. Няколко наблюдения в този ред на мисли. След като разгледахме въпроса, трябва да кажем, че е доста неясно, доста двусмислено това, което ни се казва. Нямаме данни за а, това, кои флоти, кои, кои флотили, кои държави са засегнати. А, и въпросът е как не как нещата да не се влушават, а как да се разпределят ресурсите. Така че ни трябват повече данни, трябва да знаем кои са флотилиите, кои са ресурсите, кои са регионите, за които говорим. А, когато става дума за интересите на отделните държави, те много често са взаимно свързани. В а, приложението става дума за забрана, но също така Имаме и реформата в опор, където трябва да помислим за екологичното управление. все още не става дума за пари. И за максимално устойчив улов трябва да говорим. Става дума за големи а, съдове, но и те, и те трябва да бъдат включени в сметката. Те, те също и излизат на риболов. Не знаем точно откъде идва този улов. Често пъти плават под флагове на държави извън Европейския съюз, например Китай и няма достъп до нямаме достъп често пъти до по-скъпата, по-качествена риба. Някои от е, тези идеи, които са много важни, като че ли не намериха място в изложението. А, не трябва да се окаже, че в крайна сметка създаваме допълнителни трудности за нашите флотили, които и без това са затруднени. Е, нека да помислим и за справедливостта. Тук става дума за нарушение, думата е твърде силна. И въпросът е дали законодателството на общността е, е, не се спазва, но ако е така, има си съответните санкции, има си инспекции и трябва да прилагаме е, правилата, които и без това са в сила в момента. Винаги е възможно някои държави да спазват правилата, други не. И последно, Испания е една от държавите, които са ограничени по отношение на проверките, на гаранциите. А тук става дума за нещо малко по-различно. По какъв начин можем да осигурим дълбоководните запаси, рибата, която в момента е, е в опасност. Има обаче, според мен, и друго виждане, а именно, че просто не бива да се занимаваме с тези въпроси. Може би това е по-модерното течение. След като изслушах изложението, обаче смятам, че това е добро като изходна позиция. Вярвам в възможностите на това проучване. Господин Арсенис е гласът на здравия разум, който би трябвало да бъде използван за база на бъдещето законодателство. Комисията, искате ли да кажете нещо? Да, господин председател, бяха зададени доста въпроси и ще се опитам да дам някои разяснения по въпросите, които бяха зададени. Може би трябва да започна с казаното от господин Карек. Като че ли това е най-важното в хода на дискусията. Не бива да забравяме обаче, че темата, която обсъждаме, не е да забраним тралянето. Имаме а, съответните цели, които са заложени за дълбоководния риболов. Всички днес, а, които извършват дълбоководни запаси, трябва да имат а, разрешително за това. Ако го нямат а, при а, улов над 100 кг на едно излизане, а, рибата трябва да бъде изхвърлена. А, оказва се обаче, че има а, рибари, които излизат, хващат някак, някакви количества, лавят някакви количества и а, трябва да ги изхвърлят. Начинът по който обсъждаме а, въпросът за изхвърляните риби, обаче като изхвърлената риба като че ли а, в момента не включва а, онова, което се прави по, по темата. Но а, трябва да се, контролира, а, и, да се контролират изхвърлянията. 100 кг е много малко количество. Така че или риболовеца казва, мене тази риба не ме интересува и просто ще я изхвърля. А ако решението е по-различно от това, трябва да се обърне обърнете към съответното министерство в съответната държава, за да получите разрешително. И обикновено това разрешително се получава. Но ако е, риболовеца трябва да има разрешително за различните видове риби, които е, лови, е, това е друг въпрос, но това е необходимо изискване. Той трябва да има тези е, изисквания. Никой не може а, е, да има 100% яснота по отношение на това, което се извършва в дълбоководния риболов. А, е, това е положението. Дълбоководния риболов е под 1% от общи улов в рамките на Европейския съюз. 1%. Е, много малко са хората, които работят в това отношение. Разбира се, има и приулов, но а, това е просто един, един а, придатък към а, економическата дейност. Това са подробности. Но общо трябва да се каже, че дълбоководните дълбоководния улов е една мъничка, ма, съвсем мъничка част от економическия риболов. И е, това се казва и в оценката на въздействието. Трябва, разбира се, да се каже, и това се казва и в проучването, че тези е, дейности са важни за някои региони. И трябва да се помисли какво ще стане с тези региони в бъдеще. Естествено, това се взема предвид защото става въпрос за флотили, които са специализирани в дълбоководен риболов. И това е тяхната специалност. Примерно там дълбоководните видове са 40% при 60% други видове. Т.е. трябва да сме много наясно, че не става въпрос за забраняване на тралянето, а за издаване на разрешителни, които ще обхващат една сравнително малка част от дейността на тези флотилии. А, ние искаме да предоставим по-добра, по-ясна картина, по сегменти, по региони. Но а, това е като цяло предложението на комисията. По отношение на економическото въздействие на тази дейност, ние трябва да имаме предвид и въздействието върху е, околната среда. Ние е, трябва да опазваме околната среда, е, защото тя е ценна и защото тя е много уязвима. Така че по вашия въпрос, дали не подценяваме а, тази дейност, нека да резюмирам и да кажа, че данните, с които разполагаме, показват, че всички като че ли влизат в категорията под 100 кг. В тази група има някои, които може да имат и по една риба. И това пак е под 100 кг. В същата група влизат и онези, които имат 40% от улова си от дълбоководни видове. Така че праговете за получаване на разрешителни са други, а именно на излизане тази, тези видове да бъдат поне 10%. Но разбира се, всички тези е, хора ще бъдат засегнати, всички тези риболовци ще бъдат засегнати. Да, и други ще бъдат засегнати, е, тези обаче, които имат 40% дълбоководни видове, ще бъдат засегнати повече. Е, те губят възможността за траляне за конкретни видове. А те ще продължат, а останалите ще продължат да извършват дейността си и този вид риба просто ще влезе в категорията приулов. А ако дялът на този вид на тези видове, делът на тези видове е голям, а, трябва вече да се мисли за а, по друг начин. За това става дума. Имаше въпрос от госпожа Фрага, дали комисията възнамерява да промени предложението си. От цялото си сърце, госпожо Фрага, бих искала да ви отговоря, но в момента не съм в състояние. Това е решение на колегиума. И трябва да кажа, че в момента ние предоставяме информацията, предоставяме анализа, но по никакъв начин не можем да поставяме а, въпроса за предложение, което да бъде от името на целия Европейски съюз. Ако има, ако се поставя въпроса какво да се прави с това предложение, това ще бъде решение взето от колегиума. И аз не съм в състояние в момента да ви дам никакъв отговор. Изобщо не, не виждам смисъл да обсъждаме този въпрос. Госпожа Фрага спомена за подобрението на, на, на запасите. Това е вярно, да, наистина е така, но това се отнася до един сравнително малък брой запаси. Тези въпроси, тези данни вече ви бяха представени, но ще се върна отново на тях. у нези съдове, които декларират своя улов, обикновено им, в тях има над хиляда вида. Има голямо разнообразие. Не всички от тези видове обаче са обхванати от регламента. Там се обхваща 25, 27, 30 различни вида. И само 11 са защитени, останалите не са. Не се правят и оценки съответно за тях. Така че, нека да ви напомня за това, става дума в настоящото обсъждане. Що се отнася до резултатите, полагаме огромни усилия те да бъдат на лице през следващите две седмици, така че не става въпрос за някакви дълги периоди на провеждане на проучванията. Мисля, че вече споменах всичко това. Мисля, че има, имаше нужда от пояснения по тези въпроси. Госпожа Фрага, да, искам допълнително разяснение по един пункт. Вие казахте, че може да има и други видове риболов извън тралянето. Тук става дума, може би, за парагади, риболов с парагади, нещо, което е много важно за определени видове. Не на последно място якули. Но трябва да се реши един проблем, който е доста сериозен. Съжалявам, не може да се каже, че парагадите са добър начин за риболов, с, за кули. Има някои видове, които просто не може да бъдат ловени с парагади. За други е възможно. Така че е, тук не става въпрос за някакви случайни, за някакъв случайен улов. Чухме, че като цяло, видовете, които са обект на риболов, са видовете, които, в които не се включват онези, които са застрашени, че те се изхвърлят. Господин Арсенис. Благодаря. От е, моя е, по моите въпроси мисля, че отговорите бяха ясни, така че благодаря на комисията за това, че отговори, представителя на комисията, това, че отговори на въпроси зададени от други колеги. И искам да благодаря на комисията за а, е, това проучване. Действително, с нетърпение очаквам резултатите. Благодаря ви. Мисля, че с това приключваме настоящото обсъждане и преминаваме към следващото опазване на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми. Регламент 850 от 1998 година. Чухме имаме възможност сега да чуем въведението на господин Ликолеско. Благодаря, господин председател. Според мен измененията, предложени от комисията, са удовлетворителни. Както знаете, става дума за класиране на компетентностите на комисията по делегираните мерки. Няма да изброявам тези компетентности. Има редица предложения, които искам да направя, например няколко мерки, които могат да се свършат с делегираните актове и по няколко членове, по които не може да имаме актове по изпълнение, така че искам да благодаря на коментарите на колегите. Госпожа Фрага има думата. Основен проблем е с номер 4. Вие говорихте за регламент 2, за капацитета на, на двигателите. Тук става дума за конкретен флот един, една малка флотилия, която лови под видове или, или скариди, регламента би трябвало да бъде свързан с онова, което се предполага тук, а именно 850. Също така има и нещо под точка първа, която не ми, което не ми е ясно. То не е чак толкова важно, просто споменавам само за капацитета на двигателите. Нещо друго от комисията. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за доклада му. Мисля, че комисията в общи линии е съгласна с коментарите на госпожа Фрагас. Има конкретен член, свързан с, с е, двигателите. И мисля, че, наши, е, че колегата ми би искала да а, е, коментира изменения 3 и 5. във връзка с проекто доклада, нещо съвсем дребно, свързано с делегираните актове, така както те фигурират в предложението на комисията. Нашата, комисия, нашата позиция не е променена по отношение на последните изменения. Е, във връзка с периода, за който трябва да бъдат потвърдени делегираните актове в комисията. Както знаете, имайки предвид, че разпоредбите могат да бъдат отменени във всеки момент, не виждаме е, този период от 3 години. Трите години са много кратък период не само за издаване на делегираните актове, но и за докладване по ефективността на мерките. Председателя, благодаря. Иска ли някой друг да вземе думата? Може, ще отчетем това, което беше казано и заедно ще намерим някакво решение в определения от комисията период. Всички вече знаят, че идеята е да се създаде, да се предвиди разумен период от време за обсъждане обикновено. Комисията а, иска все повече и повече време и би трябвало да подходим разумно. И така, ако няма други въпроси, Познание за морската среда 2020, година, подобряване на картографирането на морското дъно за целите на рибарството. Извинявайте, забравих да кажа е, крайен срок за измененията 5 юни по обед. И сега се връщаме отново към точка 17. Има становище от Комисията по риболова. Докладчик е Мария Досело Патран Невеш, която ще представи работни документи. Имате думата. Господин председател, просто искам да обясня, че това а, не е становище, това си е всъщност доклад по собствена инициатива и това трябваше да бъде установено, защото последния път беше представено като становище в комисията. А в този случай други комисии ще станат водещи. Аз бях изненадана помолих службите по информационната технология да коригират това. Не става дума за за становище, защото няма друга водеща комисия. Добре, ще, уя... ще поясним това. Документацията показва тук, че всъщност ЕНВИ е водещата комисия, но това, както казвате, лесно може да бъде пояснено. Вие вероятно сте права. Това е доклад по собствена инициатива и ще внесем съответните промени. Така че съжалявам, благодаря ви. Исках да повдигна този въпрос, защото тези институционални въпроси са важни. Аз за втори път повдигам този въпрос. Няма да има а, обмяна на становища по този доклад, така че трябва да го направим сега, защото знаем какъв документ, по какъв документ работим. Това е работен документ който следва структурата, която вече съм ви представила на първото заседание, когато можех да говоря по този въпрос. Аз се опитах да представя общия формат, контекста, следвайки зелената книга за картографирането на морското дъно така както беше предложено от комисията през август 2002 година. Всъщност този документ вече е включен в онова, което се наричаше синята економика, което от своя страна отговаря на стратегията 2020 година, така както тя се прилага за моретата, така че позволете ми съвсем накратко да кажа нещо за значението на този документ. Е, значението вероятно се увеличава в сравнение с това, което предвиждахме в началото, според информацията, която получих последните обсъждания е, в присъствието на комисията разглеждаха бъдещето на риболовния сектор в Европейския съюз. И това а, се развива и разширява и зависи много все повече и повече от картографията. Това е един растящ сектор, който се служава много усилия, за да може да гарантираме бъдещето на риболова и на картографирането. То е много по-важно, отколкото смятат някои хора и в първото представяне на документа говорих за три равнища на основни проблеми. Същото може да се види в работния документ, как да се получат данните, начина, формата по който се представят и накрая правилното тълкуване на данните – Както казах преди това, за какви данни говорим всъщност? Искам да ви помоля да се вслушате в това, което говоря, поне у нези, които са останали. Искам да ви помоля за вашето сътрудничество и може би да добавите данни, които според вас са уместни Имам предвид данните, предоставени от флотилиите, които са обект на мониторинг, електронни дневници, дневници на хартия, всякакви регистри на борда на корабите, и всякакъв друг вид на наблюдение на риболовните ресурси. Всичко това трябва да се третира като данни, както и начините по които се картират а, а, различните риболовни кораби, а, картите на интензитета на риболова, карти на улова, типология на флотилиите, националност, възраст на корабите, екипаж, капацитет на двигателите, всичко това трябва да бъде включено, дни на риболов, излизания, пътувания, риболовни пътувания и какво още мога да добавя брой характеристики на рибните видове, конкретни данни за улова, основен улов, прилов, себестойност, огромно количество данни, много разнообразни – а, разгледах това, което мушах, и което може да бъде използвано като структура, а, кои, на която да се основават трите точки. Това трябва да бъдат векторите, на които ще се основават заключенията на базата на наличните данни. Бих желала да знам какви стратегии, какви стимули биха могли да се предложат за някои от тези данни да се знае кой е собственик на тези данни, кой печели от предоставянето на данни, също така да се разграничава между данни финансирани от Европейския съюз или от негови държави членки, от накопаците всъщност, от европейските граждани. Тези данни ако са финансирани от Европейския съюз или неговите държави членки, би трябвало да имат по-широко въздействие и да получат публично финансиране, може би да са обекти на от финансиране, трябва също така да ни се предоставят частно финансирани данни, но може би трябва да се заплати нещо, някаква такса на собствениците на данните. Научни изследвания за риболов са в сходно положение. Трябва да се разгледат различните равнища на достъп до данни може би съфинансиране с публични или частни средства. И така, това, което се опитваме да направим е да предоставим колкото е възможно повече данни. Има и някои стимули. Какви стимули можем да предложим, за да получим повече данни? данните от управлението на ресурсите, данни от научни изследвания, данни от нашите флотили. Има много неща, които могат да бъдат използвани. Тук имаме широк достъп от, до такива данни и би трябвало също така да го въведем без да трябва да се използват допълнителни стимули, защото имаме достъп до тези данни. Научни изследвания също така. Аз мисля, че си заслужава да разгледаме възможности да се кандидатства за финансиране. Едно от благоприятните обстоятелства, ако се кандидатства, е че, е, е, е, да кажем, условието добре, ще ви предоставя данните, ако ме финансирате. Трябва да се дават стимули и на научните работници съответно те от своя страна трябва да са готови да предоставят данни, които да се включат в общия пул от е, общия набор данни. Също така в контекста на стимулите трябва да се уреди въпроси с поверителността на данните. И тук смятаме, че поверителността би следвало да бъде свързана с е, нивото на достъп и с начина по който са предоставени данните, но това е за по-низки равнища на поверителност, това може да бъде за така наречените сурови данни, вече за обработените данни. Нивото на поверителност трябва да е значително по-високо. Равнищата на достъп е, до тези данни също така би следвало да бъдат различни. Някои основни прости параметри могат да бъдат е, свързани с начина по който се разглеждат е, суровите данни, но може да има специализация, която да изисква конкретно третиране е, на обработените данни или аз това, което наричам продукти на данните. Сега по въпроса за корелацията бих и координираност. Аз настоявам за едни прилични равнища на координираност, на взаимосвързаност между държавите членки, което означава, че е необходимо да имаме нещо като еднаквяване, да се наложат някакви схеми, штампи за данните, за да имаме данни, които да бъдат надежни, солидни, за да може да се верифицира и да се проверява, да се наблюдава качеството. Трябва да има координираност при набирането на данни, общи протоколи, общи модели, които да бъдат хармонизирани стратегии за изразяването, за обработването и използването на данните. Това са минималните изисквания, за да може всичко да направим адекватно. Затова е необходимо координираност между Европейския съюз и държавите членки. Смятаме също така, аз също разговаря все още по втора точка, ще бъде необходимо за държавите членки да могат да дефинират какъв национален отговор ще бъде отговорен за събирането, обработването и оттам и разпространяването на данни в други страни на Европейския съюз. Успеха на този проект зависи от правилната координираност между всички ресурси данни, но и от отговорни органи за събирането, обработването и разпространението на данните. И последната точка, с която аз се занимавам, е обработването и тълкуването на данните. Мисля, че за да може да се постигне максимална полза от тази инициатива, би трябвало да се създаде модел, да се установи модел на добро управление и на добра работа, за да се гарантира ефективността при компилирането на данни, за да може да се получи ефективна полза, така че държавите членки да бъдат удовлетворени и а, научните органи, местните органи да бъдат удовлетворени от резултатите, така че в момента и преди да чуя това, което вие имахте предвид да кажете, би трябвало да се придаде един перманентен статут на европейската мрежа. И тук те наречената M.O.D.NET и тук можем да създадем допълнителна тематична група. M.O.D.NET може да служи като платформа, която се основава на човешки дейности, но ние бихме желали да имаме един нов портал само е, за риболовните стопанства и трябва да помислим как да можем да свършим ЕМОДНЕТ с европейските наземно базирани форми на мониторинг на риболова. И накрая необходим е план за действие. В момента работим без такъв план така че този план за действие трябва да се прилага, за да може да имаме гаранции за приемственост и осъзаемост на тези проекти, за да може те да бъдат възприемани като дългосрочно надеждни. Много често в Европейския съюз имаме проекти, които са някакси като една искра, като бенгалски огън, след което те огасват. необходимо е повече устойчивост, необходимо е да се гарантира приемственост в течение на времето, както и финансиране не в краткосрочен или средносрочен план, а в дългосрочен план, защото ако поддържаме определена дейност в определено време, тя да не бъде от типа на една ярка искра. И така се опитваме в общи линии да ви дам формата на това как виждам нещата. Благодаря, госпожо Патран Невеш. Господин Шефер от комисията. Добър ден. Отличен анализ от страна на госпожа Невеш. Проведохме публични консултации на Зелената книга откликнаха 240 представители на частния сектор, на публичния сектор, на гражданското общество, както и учени. Казаното от вас, общо взето, отговаря на казаното от всички тези запитани лица. Те искат по-добър достъп до данни за състоянието на запасите, искат интегриране на различните видове данни. Например, ако знаете как изглежда морското дъно, ще ловите риба по-ефикасно и ще отглеждат аквакултури по-ефикасно, говорят за стимули, за по-добро, по-достъпно законодателство, както и за стимули, включително финансови, за да може е, хората да предоставят своите данни. Повечето хора подкрепиха втория подход. Финансов е, стимул, значи с други думи, не задължително, естествено. Някои от а, отговорилите представители на националните правителства не искат да им се налагат задължения, по-скоро да им се дават стимули. Комисията има предложение за стимули, съществува предложение в рамките на многогодишната финансова рамка. Там се предвижда бюджет за събиране на данни за целите на рибарството и във връзка с EMOD.net. Е има и друга мрежа за наблюдение на морската среда, която следи за други данни, не за самите риби. Хората, които отговориха на въпросниците, казаха, че желат да има събиране на всички тези данни на едно място. и включването на, на, на тези данни в рамките на EMODNET беше повдигнато. The, what, what we would think about doing now какво искаме да направим сега? Искаме да направим оценка на въздействието на различните възможности и след това ще има план за действие. председателя на съвет би нарекал това пътна карта, но то общо взето е едно и също. Мисля, че в заключенията се казва, че те желаят да има пътна карта. Вероятно, можем да изберем и едното и другото название. Различните варианти, които ще обсъдим, ще включват в себе си начин за постигане на целите, а именно как да се събират по-добре данни, как да се интегрират различните видове данни. И как да накараме частния сектор да участва в по-голяма степен. Не само сектора на рибарството, сектора на вятърните турбини и така нататък. А, говоря за турбините в морето. Много се говори за управлението. Един друг стимул за частния сектор би бил възможността той да участва в управлението. По този начин те ще отслабят малко своята хватка върху данните, с които разполагат. Ще се чувстват е, интегрирани в процеса. Естествено, трябва да защитим поверителността на данните. В някои случаи те ще трябва да останат тайна ако има застрашени видове, може би ще е добре да запазим информацията за тяхното местоположение в тайна. Имаше притеснения относно поверителността на данните. Освен това, Емоднет е не представлява една голяма бази данни. Всъщност всяка държава следи за своите данни и ако желая може да ги предостави на една веб страница. Ако някой иска да получи информация за запасите в Северно море, е, може да намери на една веб страница данните от е, Франция, Белгия и така нататък, вместо да се обръща към отделните държави членки. Това е една от идеите, е, които предвиждаме. MODNET следва да включва и други типове данни, не само за рибите. И искаме данните за рибата да станат оперативно съвместими с други видове данни. И определено не искаме това да е проблясък на небосклона. Бюджета на Съюза, предложен от комисията за следващите 7 години, дава възможност за превръщането на това предложение в реалност. Говорихте и за различните видове данни и различните нива на данните. се плаща за събирането на тези данни и базисните данни, основните данни трябва да бъдат предоставени като обществено благо. Ако някой иска по-специални данни, ще трябва да си плати. Ако предоставим данните, ще дадем и е, стимул за предоставяне от страна на други лица, е, всички видове сектори не само от сектора на риболова. В момента няма стандартизиран формат на данните, но по отношение на казаното от вас за, за високото ниво на, на предоставяне на данни, зависи какво влагате в, в, в този израз. Има едно средно ниво на предоставяне на данни за, за морското дъно, например. Ако говорите обаче за оценка на, на предоставените данни, това ще бъде нещо като допълнителна услуга. В заключение, казаното от вас отговаря и на нашия подход, отговаря на вижданията на повечето запитани. За момента възнамеряваме да направим оценка на въздействието и след това да има план за действие. Не знам какъв ще е графика на работа. Ще трябва да обсъдим допълнително този въпрос. Благодаря, господин Шепард. Някой друг иска ли да каже нещо? Някакъв коментар госпожа Патрал не беше. Имам два въпроса. Говорите за оценка на въздействието, но не знаете кога ще се появи тя. Е, чуди се дали не мога да получа достъп до оценката преди да приключа работата по доклада. И още нещо, тъй като мисля, че не ви разбрах. Вие казахте, че хората трябва да платят за достъп до данните. Казахте, че най-основните данни ще бъдат безплатни, а по-конкретната информация ще струва пари и за нея ще трябва да се плаща от е, желаящите. Правилно ли съм ви разбрал? По първия въпрос. Оценката на въздействието ще ви бъде дадена, ще трябва да проверя още веднъж сроковете за нейното появяване. Извинявайте, бихте ли преместили малко микрофона, тъй като се чува шума от компютъра? И така, преди да има оценка на въздействието, ще има пътна карта и след това ще има друга пътна карта. Малко са объркани нещата. Е, работата по оценката на въздействието започна, ще приключи вероятно малко след лятото. Всичко финансирано от IMF, фонда за рибарство, ще е достъпно безплатно. Ако лицата, участващи в проекта, решат да предоставят допълнителни услуги, възоснова на тези данни, те ще решават дали те ще са безплатни или не. Ако някакви организации на рибарите, например, отделят време за, за създаването на някакво приложение, е, за даването на някаква информация с конкретен характер, то те трябва да имат правото да, да поискат да се плати за тази информация. Но базовите данни ще са е, безплатни. Председателя, благодаря. Никой друг няма въпроси. Приключваме заседанието така. Утре е, продължаваме в 9 часа сутринта. Благодаря на всички преводачи и до утре в 9 часа.